Уважаеми колеги, приканвам ви да заемете местата си. Продължаваме заседанието. Вчера дневният ни ред беше доста натоварен. Днешното ни заседание също ще е доста натоварено в продължение на няколко часове. Според някакъв слух трябваше да заседаваме и днес и утре, но аз отричам. Няма да има заседание на комисия бюджет нито утре, нито в четвъртък. И сега ще дам думата на нашия генерален докладчик за бюджета за 2017 година. Dans deux minutes. Bien. Eh bien, préparez-vous. À... Подгответе си да чуете е, Йенс Гайер, нашия докладчик, който вследствие на заседанието, по време на което госпожа Георгиева ни представи общите линии на бюджета за 2017 година, един много точен бюджет, защото комисията реши да отнеме още 6 седмици, за да може да го представи, т.е. отложи представянето му от май месец до юли месец. За първи път го обсъдихме на 4 юли и от тогава нашия докладчик е съставил една препоръка, препоръка, която беше обсъдена и вчера на заседание на координаторите, а тази сутрин – докладчика ни ще ви каже какво е обсъдено вчера. Ако някои искат да се изкажат още сега, имат думата като въведение към темата. Виждам, че господин Гейер пристига. Така че ще може той да ни представи обобщението си за проект за препоръка, който ще бъде предаден на съвета. Съвета ще постави под натиск по този, ще бъде поставен под натиск по този начин. И за да се избегне кризата, съвета ще бъде длъжен да ги вземе предвид. Господин докладчик, заповядайте, имате думата. Dank, Herr Präsident. Wir setzen и така, господин председателю, днес ще проведем обсъждане, което започна вчера с координаторите. Вие познавате добре каква е бюджетната процедура и знаете на какъв етап сме в момента. По време на последното пленарно заседание трябваше да получим мандат за тристранна среща. Трябваше да гласуваме е, този мандат и тази тристранна среща трябваше да се състои тази седмица за да можем действително да разменим мнение с останалите институции и да изразим нашето становище по проекта на комисията. Но, тъй като отлагането на цялата процедура всъщност е, се състоя. Това е процедура, която започна от 2014 година. Има закъснение с бюджета, съвета е под е, напрежение. И трябва да се вземе много е, бърза позиция по бюджета, така че да се състои тристранната среща през септември, т.е. в края на лятото. Няма да има пролетен трилог, ще има през септември. Не можем още да определим мандат, ще трябва да продължаваме по процедурата, така както е решена тя през 2014 година и да изпратим препоръка към останалите институции. Подготвил съм именно един проект за такова писмо, за такава препоръка тази препоръка ще се допълни с приноса от цялата ни комисия. Вчера се постави въпрос дали тази препоръка не може да представлява всъщност един работен документ, да получи такъв статут, за да може малко повече тежест да има като институционален документ и да се покаже също така от страна на парламента по този начин, че това е нещо важно И така бихме могли да изпратим писмо, което бе вече обсъдено вчера с координаторите. Това писмо не съдържа някакви политически новости. В сравнение с решеното от парламента през месец март в рамките на основните насоки. Всъщност всички точки от основните насоки фигурират в тази препоръка, но разбира се, се допълват с факти, с цифри и разбира се, се отнасят до проекта за 2017 година. В основната насока бяхме решили необходимите суми за беженската криза, че те не трябва да бъдат намалявани. Това фигурира в препоръката, това беше обсъдено и вчера. Това е категория 3 и 4. Тези категории са отложени, всъщност продължават, се продължават до определения прак от многогодишната финансова рамка. Ще има и допълнителни инструменти, за да разполагаме с повече средства по е, тази глава, а именно беженската криза. Ще мобилизираме също така функция 1А, защото става въпрос за приоритет на нашия парламент, защото ако трябва да се справим с беженската криза, то не трябва да забравяме, че Европа наистина трябва да положи сериозни усилия и трябва да работи едновременно и за заетостта, и за растежа. Разбира се, функция 1А е важна следователно. Има някои разногласия във връзка с инструментите, във връзка с приоритетите, кои от тях трябва да бъдат приоритетни и кои по-слабо. Разбира се, това ще се отрази в това писмо с препоръки. Във всеки случай всички се споразумяхме, че трябва много силно да се мобилизират средства, за да създадем работни места и растеж. Това е абсолютно необходимо. А що се отнася до подробностите, те ще бъдат уточнени в течение на процедурата. По-нататъка, по нататък по 1 б политиката за сближаване. Тук също казахме, че изпитваме известни безпокойства Зададахме си въпроси дали няма да има отрицателни последици и затруднения за европейския бюджет, дали намалените числа по едно Б не трябва да останат стабилни или по-скоро да бъдат е, увеличени. Говорим за фонда за сближаване. Мисля, че трябва наистина да сме доста точни в е, този фонд. Фрес... Вчера с координаторите не можем да кажем, че имаше сблъсък, но можем да кажем, че имаше просто разногласия, разминавания на някои мнения. А във връзка с стратегическия фонд, за финансирането на проектите за растежа и заетостта, се питахме също дали не трябва да стигнем малко по-далеч. Говорихме по FC. Всъщност разполагаме с 8 милиарда евро, които са гаранционната сума за FC и те трябва някъде да бъдат вложени в бюджета. За сега са мобилизирани само 3,3 милиарда. Вече е ясно, че трябва да се опитаме да мобилизираме повече средства за работата на ЕФСИ. Във връзка с Хоризонт 2020 и свързване на Европа, тази инициатива също е изключително важна, за да се постигне общата цела, именно заетост и растеж – нашата комисия, но и изобщо парламента винаги сме мислили, че трябва да се гарантират определени средства за тези инструменти, за това, което искаме да направим, това, което трябва да направим. И трябва да продължим по тази линия. В това писмо споменахме и много точки, които са свързани с това, което в момента се свързва с бюджета, безпокойствата, свързани с подхода по изработване на бюджета. С няколко думи, нека да го кажа. Позициите са известни. Говорим за финансовата криза. Говорим за финансовите инструменти, които не работят достатъчно добре или поне не така, както Сметната палата би желала те да работят. Казваме също, че фактът, че използваме все повече финансови инструменти, води до пром... политическа промяна на естеството на бюджета. Много политически сфери не получават допълнителни средства – и няма да могат да се конкретизират. Имат наистина много-много области от е, различните политики, които не получават такива средства и няма да могат да се реализират. Днес след това ще трябва да ни напусна, защото съм като докладчик по бюджета трябва да посетя няколко комисии, за да разменя мнения с колегите. Тук вече сме говорили по реформата за бюджетния правилник и и тъй като дълго време съм бил в Кокобу, познавам добре сюжета и ми се струва доста интересно, че някои от представителите от е, научните сфери, които присъстваха на създанието, започнаха именно с това, че ние като парламентаристи можем да работим за този бюджетен правилник – и да се опитаме да финансираме малко по-добре научната общност. Те изразиха сериозно безпокойство, защото те зависят изцяло от нашите субсидии, от нашите стипендии. Т.е. тук не става въпрос просто за бюджетен инструмент. В някои области наистина може да се подадат средства, за да може малко по-добре да работи съответната област, но има и други области, в които нашите средства са изключително важни и ми се струва, че нашата комисия е именно е, мястото, където не трябва да се разглеждат нещата само от практическа гледна точка, дали ще постигнем определените прагове и така нататък. Тоест не само от техническа гледна точка – не става въпрос само за това да се разглеждат е, рамковите условия на тези бюджетни инструменти. Би трябвало да се мисли за тези инструменти по различен начин. Може да има и специфични недостатъци, защото когато се ограничават е, субсидиите, тогава не се постигат и съответните политически цели, в случая за научен растеж. Нека да напомня също още един момент, по който говорихме. Нека не забравяме, че когато държавите членки въведоха финансовата рамка, краткосрочно и средносрочно, те са поискали да смекчат нещата, някои казваха, добре, по този начин ще има малко по-малко пари в бюджета, но тези пари ще се използват по-добре, защото разполагаме с необходимите финансови инструменти за това. Но миналата есен пак се говореше за средносрочните финансови инструменти и ми се струва, че сега вече е време наистина да уточним аргументите си, за да разберем как могат тези финансови инструменти да функционират. Има политически граници, има и технически граници, свързани с тези финансови инструменти. Затова ще трябва наистина да се обмисли нашия подход за средносрочното финансиране. Това е в общи линии съдържанието на това писмо за препоръки. Разбира се, ще очаквам с нетърпение вашите коментари. Председателят благодаря на докладчика. Сега нека да кажа, че трябва кратко да обсъдим тези неща, защото тази сутрин ще приемем Марио Монти. И така, преди да дам думата на докладчиците от другите секции, кратък обмен на мнение. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за представянето. Аз изготвих становището за комисията Реги по бюджета за 2017 година и очаквахме да се съсредоточим най-вече върху раздел 1Б. Има съкръщение от 2,5% от 1Б, което е доста съществено съкръщаване. В началото на прилагането на всяка една програма тя се задейства изключително бавно. Затова предлагам да отделим необходимото време, за да може да се отпуснат и средствата от бюджета, когато дадена програма започне. Броят на проектите, който ще бъде одобрен, също се променя, като в миналото видяхме, че броят им се отразява и на средствата, които се отпускат. Приемам становището на докладчика, че не трябва да има допълнителни съкръщения в бюджета. Определено ще ви подкрепя в това отношение. Но същевременно в дискусията с комисията трябва да се уверим, че Европейската комисия е сигурна, че тези средства са достатъчни за плащанията през следващата година. Нека да получим гаранции от Европейската комисия, че това съкръщаване на бюджета няма да означава недостатъчно средства за ангажиментите по 1Б за до година. Yes, good morning. Thank you very much, chairman. Uh, Благодаря, господин председател. Добро утро, казва господин Моресан. Благодаря на докладчика за работата по документа. Благодаря и за конструктивната атмосфера, в която работихме по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Няколко кратки коментара по документа. Бих искал да ви представя позицията на нашата група по проекто бюджета, представен от комисията. Първо ще работи по приемането на бюджета за 2017 година, едновременно с прегледа на многогодишната финансова рамка. Първото заключение, което можем да си изведем от тук, е, че решението по многогодишната финансова рамка трябва да бъде изпълнено незабавно и да бъде разписано в бюджета за 2017 година. Благодаря на докладчика за това, че това е изрично посочено в препоръките. На следващо място, относно функциите чух това, което каза и колегата преди малко. Аз също бях поразен от това намаляване с 23% в функция 1Б. Европейската комисия а, съобщи за това съкръщаване на средствата в момента, в който ни представи предложението. Има два довода в това отношение. В рамката за 2012-2013 година вече беше залегнало такова съкръщаване. Но тогава беше казано, че изпълнението на програмите предстои през следващата година и това е информацията, която получихме от Европейската комисия. Говорихме, обсъдихме въпроса с Европейската комисия и стана ясно, че на междуинституционалното заседание, което ще се проведе през септември, е, ще бъде заседание, на което ще получим по-голяма яснота. Не трябва да се натрупват на неизвършени плащания в края на многогодишната финансова рамка, нещо, което се случи преди. Имаше и предложение за мобилизиране на средствата за непредвидени обстоятелства. Видяхме обаче, че в функция 3 имаме известни ограничения. Неизбежно е там да се наложат тавани. Кризата с бежанците, економиката, растежа, новациите, инфраструктурата трябва да си останат наш приоритет. И това е и приоритета на нашата група, затова функция 1А и 1Б са важни. Благодарим на докладчика за това, че е включил в доклада лекото увеличение на кредитите за поети задължения. Това е ясен сигнал, че правим нещо за малките и средни предприятия, правим нещо за да ги подкрепим, за да има повече заетост. Няколко думи и за фонда за стратегически инвестиции. В документа, изготвен от докладчика, има връзка с принципа за допълняемо с фонда за стратегически инвестиции. Необходимо е да изчакаме оценката на Европейската комисия, която ще излезе през септември. Тогава ще получим представа за пълната картинка. Докладите на Европейската инвестиционна банка са свързани с 2013 година. Фонда за стратегически инвестиции действа само от няколко месеца. Виждаме обаче положителния ефект върху економиката, тъй като имаме увеличен обем на инвестиции. Нуждаем се обаче от по- подробна оценка на ситуацията, за това ще трябва да изчакаме. Очевидно е, че трябва да възстановим взетите средства от Хоризонт 2020, защото вече виждаме, че има добри проекти в рамките на Хоризонт 2020, които не могат да получат необходимите средства. Съдействането на средствата за непредвидени обстоятелства в функции 2 и 4 също заслужава нашето внимание. Трябва да видим дали средствата за непредвидени обстоятелства в това отношение са достатъчни. Функции 3 и 4 получават нашето одобрение в по-голямата си част. Съгласни сме с казаното от докладчика. Тавана по функция 3 трябва да бъде завишен. Необходимо е да имаме средства, за да инвестираме в новите проекти по смисъл на функция 3. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Тома. Благодаря, госпожо, господин председател. Съвсем накратко, защото действително по едно Б не трябва да се забрави, че фонда за сближаване и средствата по сближаване не са само средства за солидарност. Те са също инвестиционни, изключително важни средства, а сме склонни да го забравяме, откакто съществува ЕФСИ. Забравяме, че тези средства наистина участват в инвестициите поне толкова, ако не и повече, е, отколкото средствата по ЕФСИ. И действително намаляването на плащанията, особено с закъснелите плащания, наистина ми се струват недостатъчно уместни. По-нататък много набързо по две. Струва ми се, че 50% използване от маржа по общата селскостопанска политика. Защо не? Но ми се струва, че в период на криза Е, използването на тези средства е, наистина трябва да се предвиди достатъчно добре. Благодаря. Господин Донано. По отношение на тези 23% по едно Б, е ясно, че има очаквания в самите територии. И това е връзката между Европа и териториите. Това са е, средствата за сближаване. Миналата неделя бях с президента на Република Франция за едно откриване и разбирате, че там наблегнахме на резултатите от тези европейски средства. Наистина това е връзката между Европейския съюз и териториите. Не трябва да се скъсва тази връзка. Знам, че има всякакви маневри, за да се опитваме да е, отлагаме плащанията. И това са проблемите, свързани с бюрокрацията до някъде зад е, тези европейски фондове. Е, бюрокрацията е, забавя. Е, това е бремето, така както го наричаме. И заради него има такова закъснение в плащането. Но това е много сериозно за бъдещето. Наистина трябва да се намерят решения, за да се опростят процедурите. Нека ги опростим. Две думи по Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Тук също не можем да си позволим намаляване. Вчера чухме и научните работници. Е, за нас това е дълг, за Европейския съюз е дълг да се съпътства науката. Благодаря. Господин Дюбре. Е, мерси, президент. Е, Благодаря, господин председателю. Позволете ми първо да напомня казаното от вчера, защото ми се струва важно – Всички искания на кредити, колкото и да са добре подкрепени по е, раздел 3 и раздел 4 от нашите граждани, се считат за разходи, от които се възползват е, външни лица, а не Европейския съюз. И това трябва да бъде поправено. Трябва да се каже, че приоритета ни са европейските граждани. В тази област трябва да имаме три приоритета. Първо, подкрепата за инвестициите. Точно това е причината, поради която имахме някои разногласия вчера с нашия приятел докладчика, но мисля, че сме на добър път да го разрешим. Второ, подкрепата на малките е, и средни предприятия. Това зависи от ЕФСИ, но и от други специфични програми. И трети приоритет, и ми се струва, че това е абсолютен приоритет, младеща, младите хора – чрез най-различни инициативи, включително и вашата инициатива за заетостта сред младите. Така че едно А и едно Б са изключително важни. Разбира се, ще има изменения, внесени от моя колега по раздел 2, защото е ясно, че в раздел 2 трябва да има някакво пространство да се позволи на селските стопани да а, е, излязат от проблемите заради Русия и в някои от секторите, като например а, е, пшеницата. И третата ми бележка. Иска ми се да проведем сериозен дебат по отношение на плащанията. От три години прекарваме времето си да наблягаме именно на този въпрос на плащанията. Все едно, че ние парламент отговаряме за това фактурите да се плащат. И това ударение, което ние правим на, на, на плащанията, всъщност е, е, вече ме уморява, защото не може да прекарваме времето си в тези преговори с съвета и с комисията за плащанията. Комисията по едно б е намалила плащанията с 23%. Или това е организация, която не знае какво прави, или е достатъчно отговорна и е, е направила някакви изчисления и ни казва, аз мога да издържа с това. Какво знаем? Че няма никакви структурни промени. Нищо не е направено, за да се коригират нещата и знаем много добре, че в края на периода отново ще има закъснели плащания. Не искам още една година да се борим с съвета и с комисията и постоянно да им казваме дайте ни пари, дайте ни пари. Те пари не са за нас. Трябва да е съвсем ясно. Аз обръщам към комисията и не искам повече да се боря за плащанията. Аз се боря за политически приоритети, където трябва да получим резултати. Ако има грешки в изчисленията, нека да направи е, съответните корекции, съответните предложения за корекции по време на финансовата година. И така изпращам този призив към колегите. Нека да спрем това едностранно съсоточаване върху плащаните. Това не е наш проблем, това е проблем на институциите. Ако комисията е сбъркала, трябва да се поправи. Това е. Благодаря. Предвидели сме само половин час за тази дискусия, която трябваше да включи и изложението, и дебата по останалите е, секции. Имам още четирима записани по общия бюджет, е, за това ги приканвам да са съвсем кратки. Господин Манка. Дякуем, пан председа. Сухасим с паном справдайцом. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с докладчика, а именно, че трябва да се задействат повече ресурси, включително и за фонда за стратегически инвестиции. Необходимо е да гарантираме успех за този фонд. Той не просто трябва да замести, замести извинете, фонда за сближаване. Трябва да постигне целта си. Имаме криза с плащанията и начина по който се опитваме да се справим с нея се отразява на прилагането на програмите. А не можем да си го позволим. Необходимо е програмите да биват прилагани. Важно е да има източник на средства за малките и средни предприятия. Източник на финансиране, който обаче да не идва под формата на банков кредит. Затова е необходимо да гарантираме, че има достатъчно налични средства и е, да не се стига до там МСП да се обръщат е, към финансовите пазари. Малките и средни предприятия разчитат понякога само единствено на банкови кредити, а тези средства са недостатъчни. Необходимо е също така да завършим банковия съюз. Това е важно за финансовата сигурност. Необходимо е да намалим и рисковете в банковия сектор. Ще поговорим малко по-късно и за собствените ресурси на Европейския съюз. Ако желаем да имаме стабилен бюджет, то тогава не трябва да изоставаме. В момента се води дискусия за собствените ресурси, а тази дискусия се води от доста дълго време. Трябваше да сме приключили темата. Важно е да разполагаме с правилната информация. Наистина не можем да си позволим да се бавим повече. Благодаря, господин Фернандеш. Съвсем накратко. Благодаря на докладчика. Много добре разбирам това, което казва господин Допре. Да се поставя акцента върху плащанията не трябва да е приоритет на Европейския парламент. Трябва да гарантираме политически аспект. Ние действаме превантивно – и за да действаме превентивно, трябва да поискаме Европейската комисия да поеме своята отговорност. Има нещо в документа, което сме изисквали многократно. А, това е именно съгласието на всички политически групи. Искаме план за плащанията до 2020 година в многогодишната финансова рамка. Това изискване не може да бъде изоставено. По този начин Европейската комисия ще поеме своята част от отговорността и ще изпълни част от дълговете и поетите задължения. Благодаря. Вчера чухме един изследовател, който каза, че един учен, който каза, че чака вече от една година да му бъдат изплатени средствата и тъй като му липсва един документ, средствата не му биват изплатени от Европейската комисия. Госпожа Миряда, благодаря. Съгласна съм с казаното от всички колеги. Инициативата за младеща също е важна. Нека да не се съсредоточаваме прекомерно върху мерките, свързани с сигурността. Съгласна съм с казаното от господин Дюпре във връзка с плащанията. Не смятам обаче, че е разумно да не поемаме част от отговорността по въпроса, тъй като това със сигурност ще се отрази на дискусията за политическите приоритети при разглеждането на МФР. Трябва да намерим правилния баланс между тези неща. Зная, че вие не предлагате да отхвърлим тази дискусия, но просто да внимаваме за начина по който действаме със сигурност ще искаме да имаме такъв панел за плащанията за периода до 2020 година. Благодаря, господин Марагал. Благодаря, господин председател на Бързичко. Мисля, че документа на господин Гайр е много полезен, защото той всъщност успява да ни изближи в по-голяма степен като позиции. Имам предвид прегледа на МФР. Също така се радвам относно заключенията по предложението на комисията. Вчера проведохме дебат, който беше по-политически, отколкото технически. Говорихме за приоритетите, за изискванията и това, което ни е пречило да се справим. Тази година обаче бюджета има и едно много специфично значение. Като говорим за плащанията – ние като парламент можем да изразим своята загриженост, да настояваме плащанията да бъдат направени, но освен това трябва да се има предвид и много специфичната роля на държавите членки, отговорностите, които те самите са поели по различните програми. Би трябвало също така да говорим за управлението на бюджета. То също е проблематично и обяснява до някъде тези трудности. Много въпроси има. би трябвало да се направи този преглед, да се говори за ЕФСИ, за Еразмус, за измененията на климата, нещо, което не споменахме, но трябва да го споменем в предложението на комисията. Има такъв елемент, тъй като Генерална дирекция климат също го предлага. И разбира се, хуманитарната помощ и сигурността. Това също са важни теми. Трудни ще са преговорите, но мисля, че ние трябва да отговорим най-вече на очакванията на гражданите и своите политически групи. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред горещо да благодаря на докладчика за неговата работа, защото наистина в много отношения изцяло споделя мнението му. Сигурен съм, че нашата група също в голяма степен ще се съгласи с казаното от него. Нека да подчертая обаче нещичко. Аз, за разлика от другите, не смятам, че имаме проблем с Европейската комисия. В случаите, в които има разминаване между кредитите за плащане и тези за поети задължения. Важно е да видим какви са средствата. не смятам, че Европейската комисия е единствената, която трябва да поеме а, отговорността. Не можем да кажем, че Европейския парламент а, не го засяга елемента, свързан с плащанията. Не, това съвсем не е така. И двете институции имат възможност да запълнят този пропуск. В парламента непрекъснато говорим за увеличаването на средствата по плащанията. Същевременно обаче е, чуваме и доводи, които казват, че трябва да се занижат плащанията. И двете възможности могат да бъдат приложени. Вярно е, че в парламента обикновенно ние изискваме повече средства за Европейския съюз, което е чудесно, ако е, разполагахме с тези средства – не може обаче да продължаваме да увеличаваме кредитите за поети задължения, ако не разполагаме с достатъчно средства. И именно в това отношение трябва да си споделим отговорността с Европейската комисия. В по-голямата си част доклада е точен, но нека да не забравяме същественото. Ханс Гайер многократно посочи, аз съм съгласен с него, че трябва да се намери баланс между поетите задължения на Европейския съюз и реалните цели. Не можем да се ангажираме да направим нещо, което не сме в състояние да направим, защото в крайна сметка европейските данакоплаци ще бъдат недоволни. Господин Гейер, няколко думи в заключение, ако обичате. Благодаря на всички за конструктивния принос. Радвам се да чуя, че въпреки някои разногласия, като цяло всички са съгласни с бюджета. Ще бъда кратък. Бих искал да се спра само на един момент. който бе споменат от колегата преди малко. Ако сега не изпратим ясно послание във връзка с преразглеждането на многогодишната финансова рамка и връзката с прегледа на бюджета, ако не изпратим ясно послание в това отношение, повтарям, относно връзката между двете неща, то тогава държавите членки в съвета ще поставят в риск бюджета. Много хора в институциите са съгласни, че основен приоритет трябва да бъде политиката за сигурност и отбрана. Но в крайна сметка Европейският съюз ще трябва да заплати за тази политика. Можем ли обаче да го направим с вече заложените средства? Трябва да помислим. И в това отношение съм съгласен с всички, които се изказаха днес, а именно не разполагаме с достатъчно средства в бюджета. Това означава, че ще трябва да има допълнително набиране на средства. Това е оправдано, имайки предвид спешните политически обстоятелства. Могат да бъдат наложени и допълнителни изисквания. С тези изисквания твърдо можем да заявим, че тъй като няма достатъчно средства, трябва да се откажем от тази политика – Ясно обаче, че приоритет ще бъде политиката за сигурност и отбрана, но нека държавите членки да разберат, че ако не отделят допълнителни средства, това ще бъде невъзможно. По другите раздели. Заповядайте. Уважаеми колеги, аз бях поел отговорността да докладвам по останалите раздели свързани с седем институции. Не става дума за кол... кой знае колко голяма сума. Сумата е 7 милиарда, но има някои проблеми и ние трябва да помислим как да ги разрешим. Разчитаме на процедурата, която ще започне през есента. Имаме плановете за Комитета на регионите, економическия и социален комитет, планове свързани с работата на собствената ни институция в парламента. Нещо, което се отразява на бюджетите и на други институции. Но тези две институции са единствените, при които има корекция надолу това има своето отражение и върху бюджета на парламента. Според мен би било по-лесно да обсъдим тези въпроси, когато му е времето, а не когато се представя проекто бюджета, тъй като в момента ние не можем да прибегнем до обичайната бюджетна процедура, можем само да правим изменения. На второ място Искам да спомена Съда на Европейския съюз. Мисля, че би било добре там да се предвидят повече места за писмени преводачи, вместо част от тази дейност да се възлага на външни изпълнители. Става дума за много сложна дейност и тук всъщност виждаме добър пример на различните политики в институциите. Едни създават вътрешни отдели, други възлагат на външни изпълнители. Така или иначе, аз нямам никакво съмнение, че ще се намерят правилните решения. С нетърпение очаквам да чуя и мненията на колегите по тази част от бюджета за до година. Благодаря ви, господин Манка. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика Аз съм съгласен с неговите заключения, но ще направя още две наблюдения. През последните две години ние намалихме служителите в институциите с 2500, около 5%. В Сметната палата също служителите бяха намалени, след което им се възложи същата работа, но като външни изпълнители. Би трябвало да помислим дали така искаме да се работи в институциите или бихме искали да се работи както трябва. На второ място проблем, който засяга Европейският парламент. Беше казано, че е направена свръхоценка на бюджета и сега ние прехвърляме пари. Като индексната ставка е намалена. Би трябвало да подхождаме сериозно към изготвянето на собствения ни бюджет, за да има доверие към нас. Благодаря, господин Даноно. Аз съм съгласен с наблюденията на докладчика и това, което се каза за съда на Европейския съюз. Не би трябвало също така да се възлагат на външни изпълнители и устните преводи. По економическия и социален комитет. Това е важна институция. Аз съм бил член на Комитета на регионите. Например, знам колко е важен този комитет за териториите. По същия начин, економическия и социален комитет отговаря на важни очаквания. Той представлява множество интереси и има защо да се притесняваме от намалението на бюджетните кредити. Още веднъж искам да ви поздравя за отлично свършената работа, господин Гайер, господин Таро. Трябва да се подготвите за тежка битка в съвета защото знаете, че това е ритуал. Със сигурност първото, което ще направи съвета е да намали кредитни, кредитите за плащания и поети задължения. Благодаря на господин Гайр за препоръките. Сега да преминем нататък. Доклада на господата Гайер и Фернандеш относно пилотните проекти и подготвителните дейности мисля, че тук можем да бъдем по-збити, тъй като няма какво толкова да се каже за пилотните проекти през 2017 година, но трябва да знаем каква е насоката на работа на комисията и това, което предстои през месец септември. А, ah, on le saura à la mi-juillet. <laughs> Mais, mais nous ne serons plus là pour en Всъщност комисията ще е готова през средата на юли, ми казва тук, но ние пък няма да бъдем на работа. Благодаря, господин председател. Господин Фернандеш има думата. Искам да благодаря на господин Гайер за работата му по бюджета 2017 година. Пилотните проекти са много важни за въвеждането на нови политики. Ние също би трябвало да търсим нови експериментални решения и те да намират отражение в различните програми. Пилотните проекти и подготвителните дейности трябва да продължат, би трябвало да се осигурят с необходимия ресурс – да се определят целите им за 2017 година в рамките на наличния марш. Би трябвало също така да се подредят приоритетите. Така ще можем да изпълним максимално голям брой ПППД, Разбира се, нашата задача е да формулираме идеи. Виждаме, че някои от проектите са били успешни и те могат наистина да се превърнат в програми. Това ни показва и области, които Европейският съюз все още не финансира, но би трябвало да финансира. Благодаря, господин Гейер. Мисля, че мога да бъда още по-кратък от колегата Фернандеш. Имахме 321 нови предложения за подготвителни дейности. Ако разгледаме кредитите за поети задължения, Това са 487 милиона евро. Нещо, което няма как да се впише в бюджета. Комисията може да направи своята оценка по А или Б, но едва ли ще разполагаме с достатъчно средства. Доколкото знам, следващата седмица комисията ще е готова с оценката си, но ние няма как да я обсъдим преди лятната вакансия. Необходимо е да се говори за новите цели, подготовката по програмите и бюджетния резерв. Аз мога да се спра на една от пилотните програми, която е със стойност 25 милиона. Въпросът доколко една такава програма си струва е по-скоро риторичен. Според мен програмата си струва, ако се осигурят и средства за останалите проекти. Благодаря ви. Например, в отбраната би трябвало комисията да признае, че 25 милиона ще бъдат в допълнение на ПППД. Това да се каже съвсем ясно в противен случай ние нищо не можем да направим пилотните проекти и подготвителните дейности са всъщност този малък лост на парламента за предприемане на инициативи и добавяне на стойност. Господин Дупре. Набързичко, господин председател, аз съм съгласен с казаното от нашите докладчици. Предлагат се различни пилотни проекти и подготвителни дейности, които показват творческия подход на Европейския парламент. Моята група участва с не по-малко от 43 предложения. Но нека изтъкна следното. Първо, никога не съм мислил, че тези 25 милиона, които иска комисията, ще бъдат част от пакета пилотни проекти. Не може изобщо да се допуска един такъв вариант. На второ място ние имаме избор, но можем да изходим от оценката на комисията, като се е, водим предварително от подредбата на проектите като обърнем внимание на тези, които са по-добри. Имаме проектите, категоризирани по точка А. Ще видим каква процедура ще предложат докладчиците, но ако те не предложат процедура, ние ще трябва да вземем решение – Предполагам, че първо би трябвало да се види доколко съответстват тези проекти на набелязаните приоритети, защото трябва да има такава връзка между заявените приоритети в препоръките на нашите докладчици, те ще са консенсусни между групите, и от друга страна фактора при подбора на проектите. Добре, мисля, че трябва да преминем към следващата точка. Скъпи колеги, ще дам думата на колегата Кристофоро относно Фонда за солидарност. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик по становището относно Фонда Солидарност на Европейския съюз, създаден през 2002 година. Много важен фонд, който трябваше да спомогне за преодоляването на щетите от бедствия. Бяха подпомогнати 24 държави, като сумата е 3,7 милиарда евро. През 2014 година се направиха някои промени с цел по-добро функциониране на фонда, предоставяне на 10% авансова помощ предварително и други мерки. За жалост обаче има проблем – и то е предвидените срокове за окончателни плащания. Крайните плащания се бавят твърде дълго. Освен това, имаме и регионални бедствия, на които почти винаги се отказва помощ, защото не се изпълняват определени критерии. Сега единственият критерий след промяната е да има един прак от 1,5% от регионалния брутен вътрешен продукт. Това от друга страна създава проблем на по-малките държави. Виждаме, че може би при 0,6% от БВП това би се решило по-добре. В собствената ми страна, например, имаше пожари, щетите са 50 до 60 милиона, в други случаи 100 милиона. Определения прак просто не отговаря на нуждите на по-малките държави. Мисли се само за огромни бедствия и бедствието трябва да е твърде голямо, за да получиш помощ. Това не е справедливо. Благодаря. Има ли изказвания на колеги? Нека да благодарим на колегата Христофоро за извършената работа, за много добрите наблюдения. Наистина трябва да се помисли как да се определи този минимален прак, така че да има смисъл от тези обещетения. Не виждам някой да иска да се изкаже, съответно и по тези проекти. Много добре се движим във времето, което означава, че нашите колеги-докладчици изразяват мнението на повечето колеги в комисията. До утре на обяд вие може да внесете своите изменения по доклада на 8 септември Комисията по регионални въпроси, която е водеща, ще се произнесе по доклада. Той влиза в пленарна зала през месец октомври. Следващата точка е възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз. Колегата Жозе Мануел Фернандеш е нашия докладчик. Може би трябва само да напомня, че след резултата от британския референдум би било добре да се помисли наистина за следващата стъпка. Би трябвало през октомври парламента да се произнесе по три проекта доклада. Береш и Бъге е един от тях. За него говорихме с нощи, както и тази сутрин. Ще го разгледаме от 11.30 нататък. Имаме също така доклада на Брок и Бурсур и доклада Ферховщад. Тези три доклада ще влязат в пленарна зала през месец октомври. Виждате, че се работи много последователно. Тези три доклада ще бъдат приноса на Европейския парламент като един от участниците в дебата по развитието и управлението на институциите в Европейския съюз. Еврогрупата за първи път ще наложи и санкции, така че тя също има по-голяма тежест, като същевременно този кръг от санкции ще е от 0%. нещо, което ми се струва забележително. Господин Фернандеш, благодаря. Няма да навлизам в дебата, тъй като тогава ще трябва да задам въпроса, кои бяха държавите членки, които първи се отклониха от правилото. Едната страна е Франция, другата е Германия. Не виждаме никакви санкции да им се налагат, дори и тези с нулева ставка. Някой беше казал, че Франция няма да бъде санкционирана, защото е Франция. Както знаете, ако ще бъдем равни, би трябвало всяка държава когато го заслужи да бъде санкционирана. Скъпи Жозе Мануел, аз го казвам а, заради обсъждането с нощи. Имахме регламент а, за управлението на еврото. Наистина Франция и Германия още от 2000-та година имат провинение, но никога не са били санкционирани, докато сега се налага санкция, която е нулева. Аз не мога да стигна до вашето заключение. Затова ще премина към собствената си тема – противен случай ще навлезем в много интересен дебат, защото дори нулевата санкция е пак санкция. Нещо, което има своите отрицателни последици. Няма защо да се впускам в подробности. Да, но Португалия и Франция свършиха едно на нула. Аз много се радвам от тази нула в резултата мисля, че беше добре заслужена. Хайде да не навлизаме в дебат. <laughs> Както и да е, по тази тема ще премина на португалски. И тъй, тук имаме едно ускоряване на графика. Принципно се смяташе, че този доклад ще се разгледа някъде през октомври, Приканих колегите да се включат, е, но не виждам даже и много от тях в залата. Може би те гласуват в други комисии. Както и да е, аз поканих колегите да ми помогнат. Това, за което призоваваме съвсем простичко. Европейският съюз е изправен пред множество предизвикателства. Някои от тях са типични, други са от последно време. Имаме от една страна глобализацията, измененията на климата, миграцията, липсата на ресурс. Всичко това са дългосрочни, отдавнашни проблеми. Всички ние искаме да има растеж, заетост, научна дейност, да се борим с измененията на климата и бедността. Тези цели си остават – в стратегията Европа 2020 няма, разбира се, изведнъж да изчезне през 2020 година, ще трябва нещо да я продължи, защото тези предизвикателства си остават. Необходим е интелигентен, приобщаващ растеж. Но за да го има, трябва да има и ресурс. И така стигаме до първия въпрос – размера на бюджета. 1% от брутния национален доход на Европейския съюз не е достатъчен за постигането на набелязаните цели. На второ място, Европейският бюджет има нужда от по-добра координация. Тук имам предвид и връзката с националните бюджети, за да има синергии при постигането на целите – Споменах вече липсата на финансов ресурс. Ясно е, че имаме нужда от собствени ресурси. Истински собствени ресурси. Не става дума само за задължение, наложено от договорите. Това е необходимост. Разбира се, тук очакваме и групата на високо ниво да предостави заключения. Важна е, разбира се, и поетата отговорност, когато държавите членки и комисията поемат определени ангажименти и стигнат до съгласие помежду си, то тези ангажименти трябва да се изпълняват. Това означава да се изпълнява многогодишната финансова рамка. И така стигам до гъвкавостта. Неизползваните ресурси Парите, които ни остават в края на всяка година, не бива да бъдат губени би трябвало те да могат да захранят бюджета за следващата година. Така ще можем да постигнем целите си 100%. А по отношение на плащанията, трябва да гарантираме, че наистина се разплащат коректно определените суми. От друга страна, би трябвало при спешни ситуации да имаме достъп до съответните фондове за непредвидени обстоятелства. И това е важно, когато се мисли за таваните по многогодишната финансова рамка. Ние разполагаме с специални инструменти, но знаем, че те далеч надхвърлят тавана по МФРМ. Нашата позиция, разбира се, е различна от тази на съвета. Но ние сме правите, защото ако инструментите са под таваните, те няма да са специални. Разбира се, те са инструменти извън многогодишната финансова рамка. Има и още нещо – излишъка. Бюджетният излишък също трябва да се използва през следващата година. Има още една идея, която винаги сме застъпвали единността на бюджета и общностния метод. Абсолютно неприемливо е в този момент да се дава приоритет на доверителните фондове и всякакви други инструменти на принципа адхок. Това са извън бюджетни инструменти. Парламента трябва да вземе отношение. Защото аз разбирам, че по този начин ние е, се доближаваме до магическата цифра 1% от брутния национален доход, но Разбира се, за държавите членки този въпрос стои по-различно, защото ако се надхвърли единия процент, се минава към междуправителствена процедура. Погледнете механизма за подпомагане на бежанците в Турция, например. Ако държавите членки искат да подпомогнат бежанците чрез европейския бюджет, се стигат до дефицит. Имаме следователно различни правила в зависимост от това дали се използват хоки инструменти извън МФР или се прибягва към общностния метод, както е обичайната практика. Други важни принципи, що се отнася до бюджета, са простотата и прозрачността. Знам, че финансовата област е изключително сложна, но простотата и прозрачността би трябвало да сложат край на различните компенсации за държавите членки. Не може те да внасят в европейския бюджет и след това да бъдат компенсирани до 66%. По-скоро би трябвало да кажем, тези пари влизат в бюджета и те ще бъдат използвани Всички вноски също така трябва да се базират на нетните суми, а не на това, което се изпраща обратно. Ето, както виждате, множество въпроси, важни за Комисията по бюджет. Това са първоначалните ми наблюдения. Отново приканвам колегите да ми помогнат. Това е доклад, който ще трябва да се движи по-бързо от предвиденото. Благодаря, Хосе Мануел. Господин Солин. Госпожа Солин, извинете. Благодаря, господин председател. Аз благодаря господин Фернандеш е, за представеното становище, за е, евентуалната еволюция на институционалното устройство през 2016 година. Не, че със всичко съм съгласна, но, но наистина изправени сме пред сериозни предизвикателства и а, е, в економиката, що се отнася до, до безработицата и до младежката безработица, имаме сериозни причини за загриженост. Е, по официални данни около 7 милиона младежи са без работа. И ние тук говорим за собствените приходоисточници на бюджета, че от доста време такива приходоисточници следва да бъдат намерени. Е, все още нямаме адекватен отговор. След малко ще разговаряме с господин Марио Монти, председател на групата на високо равнище е, по собствените приходи на бюджета и аз с особен интерес ще проследя разговора. Но според мен е, е, въпросите за бюджета са свързани и с цялата тази тема за излаза на Великобритания, който се очаква след две години. Става въпрос за близо 5 милиарда евро е, вноска на Великобритания и е, пропускането на тези средства без съмнение ще има своите последици. Чудя се какви ще бъдат реалните последици от това. Е, ще бъдат ли преразпределени тези 5 милиарда на останалите държави членки по коефициента е, за определене на вноските? Или това ще доведе до съкръщение на бюджета е, в номинално изражение? Разбира се, това не е единствения вариант, но въпросът трябва да бъде разискван още сега. Макар, че реално въпросът да, да, да назрее по-късно, да кажем, 2017 година. Друг един въпрос, който ме занимава е за економическите показатели на Европейския съюз, които е, клонят надолу. Можем да очакваме ново съкръщаване на националните бюджети и оттам е, намаляване на вноските в номинално изражение в бюджета на ЕС. И на всичкото отгоре, е, в условията на економическа криза е, нарастват данъчните измами, е, неплащането на данъци, укриването на доход. Притесняваме също така пригодността на едни или други проекти с оглед на прогнозираните економически промени но не съм прекомерно песимистично настроена. Просто, просто бих искал да кажа, че това са важни неща, на които те първо ще трябва да обърне внимание за напред. Господин Делано, господин председател, аз общо зато съм съгласен с становището на нашия докладчик. Три въпроса ми се струват от съществено значение. Първо, за прехвърлянето на превишенията Значи, средствата във всеки е, случай е, са пряко от джоба на дънакоплатеца, а не от е, бюджетите на общностите. На второ място, неотложните ситуации, някои предсказуеми, други не. Да вземем, например, младежката безработица, това е въпрос от неотложен характер – и а, на трето място а, бюджетният орган а, а, не би следвало да, да се опълчва срещу самия бюджет. И още въпроса за солидарната отговорност по отношение на еврото. И тук не става въпрос за някаква козметика. Е, тук става въпрос за сериозно политическо управление на еврозоната. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да поздравя господин Фернандес за удържаната победа в Европейския шампионат по футбол. И разбира се, в една игра е важен крайния резултат. Е, е, всичко, което е станало до тогава, някак си се забравя. Разбира се, е, в политиката ние не можем да си позволим да си затваряме очите за предисторията. Не можем просто да, да кажем едно решение е взето и, и толкова. И ако да кажем при неизпълнение на определени договорни положения се налагат санкции, е едно. Но ако, напротив, няма санкции, договорът се нарушава, а на думи непрекъсто се твърди, че той е свещен, то доверието в цялата институционална уредба се накърнява – продължаваме да вършим едни и същи грешки, е, дори да твърдим, че договорните положения ги има някъде черно на бяло, на практика те фактически не работят, не съществуват. И ние, като бюджетна комисия, трябва да заявим е, категорично необходимостта от ясна и строго спазвана структура. Още повече, че бюджетът е сложна материя, освен неколци на експерти, никой не е наясно с механиката на европейския бюджет. Дори да, да вземем въпроса за брутни и нетни вноски, не е толкова проста сметката, като да, да извадиш едното от другото. Има някои натурални е, плащания, е, които, които също се е, приспадат. Въобще, нещата не са толкова прости. И ние би следвало да подходим храбро, да помислим всички заедно и да видим как нещата биха могли да се упростят. Ако вземем Германия, която е на най-голяма вноска, но ако всяка година ние плащаме 30 милиарда на Брюксел, а получаваме 14-15 обратно, е, питам се, защо да не даваме по-малко на, на, на Брюксел, вместо да ни се връщат парите обратно. Така нещата ще бъдат по-прозрачни. Тук не става въпрос за опит да, да бъдат намалени вноските е, в, в реално изражение. Съюзът, бюджетът на Съюза се нуждае от тези пари, но нещата биха могли да бъдат правени по-просто. Защо един селсостопански производител в а, а, вогезите трябва да, да получава пари на ръка? вместо нещата да се управляват централно. Благодаря. Е, не виждам а, други желаящи да вземат думата. Всички тези въпроси са, са определено важни. Аз миналата седмица се опитах да представя една схема, изготвена от секретарята и а, е, честно казано, И, и, и човек наистина не може да, да, да разбере от, от, от, от къде влиза, от къде излиза. А, а основно правило на демокрацията е обикновения гражданин да е наясно. Като говорим за бюджета, що е то? Бюджета трябва да бъде четлив, трябва да бъде разбираем. В противен случай а, а, още много референдуми ще, ще изгубим. И то възоснова на, на основателното съображение, че Европейският съюз не разговаря с съгражданите. Министрите, е, е, когато тук е, се събират в, в Брюксел, разговарят с едни или други депутати. От друга страна, у дома си са подчинени на някакъв парламентарен контрол, но не и на контрола на Европейския парламент. И това не може да продължава по този начин. Докладчикът за обобщение. Благодаря. Благодаря ви за изказванията и въпросите. Добре би било да ми ги изпратите и в писмена форма. Имаме достатъчно време да се занимаем с всички предложения за изменение, да, да потърсим компромиси. Но мисля, че е особено важно. Добре бе, добре бе да, да обменим мнения днес за пръв път и аз съм удовлетворен от очетащия се консенсус Добре, благодаря ви. Ще прекъснем за няколко минути, за да изчакаме господин Марио Монти, който ще разговаря с нас в качеството си на председател на групата на високо равнище по собствените приходи на европейския бюджет. Благодаря. Thank you. Уважаеми колеги, моля отново да заемете местата си. Приветствам сърдечно с добре дошъл премиера Марио Монти днес качеството му на председател на групата на високо равнище по собствените приходи на европейския бюджет. Този разговор е дългоочакван. Той може да се състои няколко седмици по-рано, но предвид случили се събития, е, това бе невъзможно. Така или иначе, по-добре късно, отколкото никога. Очакваме господин е, Монти да ни даде някои насоки, някои идеи. Е, той, прочим, има много важно оговорена среща вече през месец септември с представителите на националните парламенти. Но днешната ни среща е важна. Тя дава възможност да, както казах, да, да получим някои насоки за по-нататъчната работа, а и по-нататък, както казах през месец септември, е, за съгласуване на усилията между Европейския парламент и националните парламенти. Господин Монти, имате думата. Благодаря и безкрайно, господин председател, за тази покана. Е, вниманието, което отдава Европейския парламент и, и подкрепата е, на парламента, и особено на вашата комисия, бе от съществено значение за самото начало на нашата работа, за създаването на, на групата на високо равнище за собствените приходоисточници и без съмнение за напред. Вашата подкрепа, проявявани от вас интерес, ще бъде от съществено значение за по-нататъчния ход на работата и за вземането на необходимите тежки политически решения след двете фази. Единият, който вие вече споменахте, господин председател, първи етап, на който ние също отдаваме голямо значение, първата ни среща с националните парламенти през месец септември и вече втората фаза към края на годината, окончателният доклад, с който ще излезе нашата група. Е, аз сърдечно ви благодаря в частност за тази ваша покана И се възползвам от а, възможността да а, повторя благодарността си за изразената подкрепа на Европейския парламент за нашата работа миналата седмица в резолюцията си за а, преразглеждането на многогодишната финансова рамка след междинния преглед. Ние е, изцяло се ангажираме да удовлетворим, да удовлетворим очакванията на Европейския парламент в срок и в съответствие с мандата, който получихме от трите институции. Аз съм твърдо убеден, че щедро дадения на групата срок за задълбочен разговор бе изключително полезен по три причини макар и всички да сме свикнали, както в Европа, така и в националната политика да вземеме решение на коляно, така да се каже, при неотложна необходимост, понякога се оказва добре да си дадем повече време. Така стана и в този случай. И това ни дава възможност да постигнем зрялост на размисъла. На второ място да привлечем мнозина експерти и, и научни работници към този размисъл. И на трето място да се съобразим с променящата се обстановка и новите предизвикателства. Позволете ми да развия малко по-подробно последните два аспекта. Сред многото становища, които получихме, а с тях може да се запознаете на страницата ни в интернет, трябва да споменем и едно външно изследване, поръчано от групата, посветено на възможностите и ограниченията на възможностите за реформа на европейския бюджет. Е, това изследване подробно разглежда и е, евентуалната реформа на собствените приходоисточници, като се започне от оценката на нови възможни такива е, и до е, евентуална реформа на разходната част. Също така изследването е, представя евентуални пакетни договорености е, и ги сравнява по техните относителни предимства и недостатъци. Също така трябва да споменем по-рано представения тази година от германски експерти анали... Е, е, набор от, от възможни разчети и анализи на европейския бюджет, като се започне от финансирането на европейски така наречени обществени блага, до въпросите е, за субсидиарността в финансовата област, до конкретни въпроси, като данъчното облагане на е, горивата за моторни превозни средства или на електроенергията. И след това отделни приноси трябва да споменем, в това число предходното холандско председателство на Съюза, особено що се отнася до връзката между реформата на разходната и на приходната част на бюджета, така че европейският бюджет да се превърне в един по- целесъобразен инструмент за напред. И цялото това участие се оказа толкова по-ценно, поради крайно бурния период, и то меко казано, през който преминаваме. Когато групата под моето ръководство започна своята работа през първото полугодие на 2014 година, обществените настроения определено не бяха насочени към разговор по фундаментални въпроси, като например функциите на европейския бюджет или някакви нови бюджетни отговорности на общоевропейско равнище. Продължаващата финансова криза и надигащата се тогава бежанска криза, обаче, промениха настроенията, тъй като проявиха тежки сериозни празноти в нашата политика. В известен смисъл, господин председател, ако крайният срок за окончателния ни доклад бе определен, да кажем, към средата на 2015 то докладът ни би бил съвсем различен от този, който ви готвим сега. Един по-скоро, по-скоро рутинен, а, с а, достатъчно напътствия за подобрение на, на нещата, но Както се оказва, е, можахме да се възползваме, ако сме така да се изразя, от е, сложната динамична обстановка, развила се от тогава насам. И ние следователно неизбежно трябваше да задълбочим размисъла си е, в далеч по-голяма степен, да се насочим към началата на европейския бюджет, на неговото финансиране. Защото европейският бюджет за напред ще трябва да бъде нещо съвсем различно. Тъй като Европейският съюз ще трябва да бъде нещо съвсем различно. Предвид предизвикателствата, които възникнаха внезапно. И никога до сега, както през последната година да кажем, националните правителства, съветът, комисията не са смятали, че е така задължително необходимо да се спре отново вниманието на въпроса за европейските обществени блага. Е, едно понятие, една концепция по, позагърбена е, или някакси оставена на полусъзнателно ниво в политическия дебат. Ние всички знаехме, че Европейският съюз е, вероятно ще трябва да има своя добавена стойност, свой принос към благосъстоянието на гражданите, но някакси конкретиката на, на, на тази добавена стойност ни обягваше. А понятието за обществено благо бе насочено най-вече към максимално повишаване на благосъстоянието на отделните е, граждани и, доколкото е възможно, намаляване на данъчната тежест. А обществените блага, които за щастие или не е, могат да бъдат произведени само на общоевропейско равнище, едва сега. Едва сега излизат на преден план. Финансовата стабилност и економическия растеж, вътрешната и външната сигурност, които все по-трудно можем да разграничаваме. Впрочем, качеството на е, природната среда, е, предвид е, световното споразумение, постигнато в Париж миналата година, за което Европейският съюз изигра решаваща роля. Това са все предизвикателства на, на деня, от чието преодоляване, впрочем, ще зависи не само благосъстоянието и сигурността на нашите съграждани, а и самото оцеляване на Европейския съюз в далеч по-голяма степен, отколкото се смяташе едва 12 месеца по-рано. И не е нужно да се вглеждаме особено е, внимателно, за да си дадем сметка, че днешният европейски бюджет не е адекватен, не може да се справи с всичко това, поради което е необходимо да се настоява за една амбициозна реформа на бюджета. И аз е, дори бих се изразил така. Онова, което изглеждаше амбициозно преди година, сега вероятно е съществено необходимото мито, т.е. онзи задължителен минимум, за да се гарантира целесъобразността на бюджета, както в приходната, така и в разходната му част. Значи, реалността фактически повдигна летвата. Мандатът на нашата група, разбира се, е съсредоточен върху приходната част и там ще бъдат насочени и нашите препоръки. Но ние подчертаваме, че реформата и на едната и на другата част следва да бъде предприета едновременно. Вероятно могат да се намерят някои нови приходоисточници, е, е, е, ориентирани целево към една или друга политика – така че да се стимулира нещата в транспорта, околната среда, финансова стабилност и някои други. Могат да се набележат и приходи от европейски политически действия, които могат да бъдат сериозни по своя обем, но не постъпват в европейския бюджет, а се преразпределят е, е, чрез, по, по сложни формули обратно на държавите членки. Трябва да обърнем внимание на, на, на, на тези неща и да се запитаме дали действително това е най-ефикасният, най-ефективният начин да се процедира. Значи, ние сме обсъдили всички тези въпроси до сега и следващия жалон в нашата работа ще бъде да се спрем на най-важните от тях и да ги обсъдим с представителите на националните парламенти на 7-8 септември тук в Европейския парламент. И разбира се, е, с е, присъствието на, представители на институцията Домакин, Европейския парламент. Вероятно, трябва да кажа няколко думи за тази предстояща конференция, която ще отбележи един много важен институционален, политически и психологически момент. Целта, ясно, е да бъдат въвлечени националните парламенти в а, а, нашия размисъл, както и вие казахте, господин председател, в встъпителните си дъми. Твърде често до сега националните събрания са били пренебрегвани на тези ранни етапи на работата на общоевропейско равнище и са били привличани едва когато е можело да им се възложи някакво конкретно действие, е, например по ратификация на решение за собствени приходоисточници. Самия факт, че групата, е, която имам чест да председателствам, е междуинституционална, докато до сега прерогативата е, било, е била най-вече национална, е показателен за значението на разговора. Казах вече, е, работихме много добре с научните среди и сега остава да се надяваме, че предстоящата конференция през септември ще ни даде възможност да привлечем националните законодателни събрания, те, те да, да бъдат приобщени, да, да, да се почувстват съпричастни, а, а на нас, на, на групата, тази конференция ще ни даде възможност да отбележим съображенията на националните парламенти. Три секции за сега са предвидени. В рамките на конференцията изпратили сме записка на бъдещите участници, за да им разясним по-подробно какво ще бъде съдържанието и най-телеграфно трите теми, трите секции са както следва. Първо, каква роля или роли би следвало да играе европейския бюджет в държавното финансиране в Европа. На второ място нови приходоисточници за Европейския съюз. Въпросителна. Кое да и кое не. И на трето място повишаване на обвръзката между европейския и националните бюджети и въпросителна как да работим по-добре заедно, което е явна покана към вашите колеги от националните парламенти, прочем, не забравяме, че аз съм един от тях, да започнем конкретен разговор Участието на Европейският парламент в предстоящата конференция, разбира се, е съществено само вие, госпожи и господа, членове на Европейския парламент, от една страна и националните депутати от друга страна ще могат да разговарят, т.е. Да, да вземат думата, наред, разбира се, с официалните докладчици. В секциите са включени е, депутати от националните парламенти и членове на нашата група на високо равнище, които ще е, въведат участниците в темата. Ако желаете да вземете участие, е, публикували сме страница в интернет, специално посветена на конференцията. Там са публикувани и документите. Е, които са е, разработени до сега от групата на високо равнище, е, становищата на различни експерти, които сме привлекли. Онези, които се интересуват, ще получат адреса. Адреса ни в интернет. И още няколко думи, ако ми позволите, господин председател, за това, което предстои в нашата работа, в работата на на групата и, и оттам, след като групата внесе окончателния си доклад. Е, впрочем, трябва да кажа, че е, групата ще заседава още няколко пъти през септември и октомври тази година, за да разгледа детайлно съдържанието на доклада. Е, след това вече нещата до голяма степен ще зависят от развоя на между парламентарната конференция през септември, но очакваме окончателната редакция на доклада да бъде публикувана или в началото, или към средата на декември, е, в зависимост от възможностите на различните институции. Е, групата, знаете, е съвместно дело на трите институции е, и така присъствено на заседание в Страсбург от тримата председатели. И следователно докладът и препоръките, съдържащи се в него, ще бъдат адресирани до тези три институции и разбира се, като проява на любезност към председателя на Европейския съвет, не само към председателството на съвета на министрите. Разбира се, с удоволствие ще е, представим доклада и на ваше разположение, когато и както сметнете за уместно с вашите служби е, разговаряме за най-подходящите дати. Е, да видим така как да понатоварим вашия дневен ред през, септем... Е, през декември месец. Извинете, с, с своето изложение. От там нататък, както предвижда мандатът на групата, Европейската комисия ще трябва да прецени нашите препоръки и да вземе решение дали да внесе по своята законодателна инициатива проекто акт за собствените приходоисточници на Съюз. Значи след като трите институции е, в продължение на доста време е, ни е, възложиха деликатната задача да разговаряме от тяхно име, тези, по тези въпроси, ние фактически ще им върнем правомощията, знаете, на комисията с нейната законодателна инициатива и вече комисията ще е правомощна да прецени дали да внесе законодателно предложение. Другите две институции ще трябва да, да вземат своите съобразни решения и аз съм убеден, че вие, Европейският парламент, една от трите институции, ще допринесете максимално към следващия етап. Ако имам още няколко минути, господин председател, бих искал да повдигна пред вас два въпроса, които назряват напоследък е, в тази област е, за финансирането на Европейския съюз е, и които се свързват особено с загрижеността, изразена от Европейския парламент миналата седмица в негова резолюция. Тези два въпроса са подробно разгледани от нашата работна група и определено ще фигурират в окончателния ни доклад. Първият от тях е за връзката между приходоисточниците от една страна и европейската политика от друг. Вторият е повод за сериозна загриженост у вас, а и у нас, и именно за растящия брой инструменти и механизми на Съюза, които се финансират адхок, т.е. извън бюджетно. По първия въпрос, приходи и политика, Всъщност можем да говорим и по-широко този въпрос за добавената стойност на Европейския съюз, европейското обществено благо или обществени блага. Тежки понятия, абстрактни, не се поддават на количествено изразяване лесно. Но да вземем единия пазар. Между другото, господин председател, госпожи и господа, твърде често в живота научаваме истинската стойност на нещата едва когато ги изгубим. Или когато се опасяваме, че можем да ги изгубим. И бихме ли могли да си представим по-ярко свидетелство за това колко ценен е за нас единният пазар от онова, на което сме свидетели сега, е, предвид огромните усилия на една отиваща си от Съюза държава членка да запази колкото се може повече от предимствата, с които се ползва в единия пазар. И лесно можем да си представим, не, не че ни е работа, но как, кол, колко, колко сериозен ще бъде сблъсъкът, когато се се стигне до договарянето на условията за продължаващия достъп до единния пазар на една държава, която вече няма да членува. Независимо от културно културно, културно-политическия принос, а, а, вероятно по-голям, отколкото и се полага на тази е, държава членка или бивша държава членка за изграждането на, на това на, обществено благо, единият пазар. Така че, господин председател, защо винаги трябва да, да, да е, се стигне до такова сътресение, питам се аз риторично, да, да оценим ползата от нещо, което ни е под ръка. Това, това, е, това е характерен пример. От бюджетна гледна точка, разбира се, единият пазар не е кой знае колко значима европейска политика, поради което се и пренебрегва от държавите членки в хода на преговорите за националните вноски към европейския бюджет. При все това обаче трябва да се намери начин да се устойности ползата от единния пазар. Ако вземем една държава, не членуваща в Съюза, каквато е Норвегия, която изведнъж така доби актуалност – а, нали, Норвегия участва в единия пазар и в а, редица а, из, избрани области на политиката. Можем да отбележим, че Норвегия плаща за европейския бюджет повече от два пъти от това, което получава обратно по разпределени разходи. От което следва, че има далеч по-голяма полза от участието в единния пазар от чисто паричното изражение на тази полза и че Норвегия в случая е преценила, че участието и в единия пазар си заслужава вноската. И, и не можем да твърдим така, да обвиняваме Норвегия в особена романтичност, т.е. в, в, в нехайство за собствения си интерес. Групата насочи вниманието си, както казах, нашата група, върху онова обществено благо, което не може да бъде генерирано на е, е, национално равнище. И това като мотив за разходи на европейско равнище и за уталожване на противоречията между държавите членки в пазарлъка за техните национални вноски. За съжаление, това все още не е интегрирана политика. Но определено търсенето Необходимостта от такава интегрирана политика е на лице. Е, е, да вземем сигурността. На този етап някои държави членки увеличават е, бюджетите си за сигурност и веднага призовават да, да се подходи към тях с особено разбиране, що се отнася до условията на пакта за стабилност и растеж. И разбира се, това има особено пряко значение за очакванията на нашите граждани сигурността по външните граници на Съюза, да, да вземем за пример, би била от полза за всички граждани, дори и за гражданите на тези държави членки, които не са по външна граница на Съюза. Една сериозна отбранителна инициатива на общоевропейско равнище, която се ползва с подкрепа от гражданите, също би могла да бъде определена като обществено благо, макар и не всички държави членки да могат да, да участват в нея. Е, и най-малкото е, допълващия характер на националните бюджети, ефикасността на на меси на Европейския съюз, би следвало да бъдат разглеждани съчетано, за да се стигне до адекватно разделение на задачите. Не всички отговори, прочем, се коренят в разходната част. Вероятно, бихме могли да търсим решение на общоевропейско равнище и в приходната част, като се е, разработят такива собствени приходоисточници на Съюза, които са целево свързани с определени политически приоритети. Ние разгледахме такива целеви приходоисточници е, в няколко политически области, което ни даде възможност и по-добре да схванем какво всъщност върши Съюза. Само няколко пример. Да вземем финансовата стабилност и борбата е, с избягването на данъци. Данъка върху финансовите операции. борбата с изменението на климата, данъка върху въглеродните емисии във връзка с СТЕ, данъци върху автомобилните горива, нарастването на, на инвестициите в Европейския съюз и в цялата европейска зона, финансирани адхок. Списъкът не е изчерпателен. И, ние не сме се изстремели да, да изработим а, а, изчерпателен списък, но той би могъл да се окаже един доста интересен страничен продукт от нашата работа. Ние се опитваме да кажем, че и приходната част на, на съюзния бюджет може да допринесе за постигането на политически цели, така както данъчната политика във всяка от държавите членки го прави. И по този начин, нещо повече, действията на Европейския съюз бих, биха станали по-видими за европейските граждани. И така стигаме до втория въпрос, който исках да ви занимая, а именно е, е, е сериозната загриженост за растящия брой е, финансови механизми, финансирани адхок. Тоест не от собствени приходоисточници. И е, трябва да видим колко новаторство и гъвкавост бихме могли да приемем, преди да поставим под въпрос принципа за единството на бюджета и най-вече за демократичния контрол върху него. През последните месеци станахме свидетели на, на това как неотложни ситуации се третират чрез финансови решения адхок, различни доверителни фондове, финансирането на Турция за бежанците. В този последен случай държавите членки проявиха готовността си да предоставят допълнителни 2 милиарда за 16 и 17 година през бюджета, чрез целеви приход – и да постигнат необходимото единство при това държавите членки за такова решение, което показва е, един е, възможност да, да се намери гъвкав и координиран начин за работа в рамките на Европейския съюз, в рамките на бюджет. Групата на високо равнище, разбира се, добре си дава сметка е, за значителните недостатъци на тези творчески подходи. Има примери за това. Разбира се, те са един прагматичен отговор на ситуацията, но не удовлетворяват от гледна точка на демократичния контрол. Никак даже. А и те първа е, ще видим дали са толкова адекватни, толкова ефективни като финансов механизъм, особено когато неотложната ситуация се превърне в по-скоро структурен приоритет. Понеже понякога, както, както в живота на обикновения човек или на едно домакинство или, една, или на една фирма, понякога спешната ситуация ни отваря очите за явление, което е било трайно, което е било структурно, което някак си сме подминавали. И се оказва, че онова, което е било спешна ситуация, всъщност е трайна ситуация. И от так разбира се, следват структурни приоритети, необходимостта от предсказуемост на, на финансирането. Още повече тези решения адхок ясно са вземани, защото е, избягват необходимостта да се постави отново на разговор на, на, на дневен ред въпроса за многогодишната финансова рамка. А ако бюджетът разполагаше с действителни собствени приходоисточници, подобни е, е, скалъпени решения биха били излишни. И най-сетне отбелязваме, че някои творчески решения по финансовата част на европейския бюджет могат да вървят ръка за ръка с по-висока степен на демократичен контрол, без при това да се накърнява гъвкавото опозотворяване на средствата. Има елемент от приходната част на европейския бюджет, която не представя собствен приходоисточник, а по един доста <laughs> неинтересен, така да кажем, начин се наричат други приходи. А, глоби, а, нали, някои превишения от разчетите. Това са пера, които биха могли да бъдат разгледани като извареден приход, но сега те не са такива. Нали? Ако имахме такива, това би намалило частта на приходоисточните основани на брутния национален доход. Интересно е, че тези приходи не следват от решението за собствените приходоисточници, а от вторично законодателство. Най-добрият, най-известният пример, може да съм пристрастен в случая, са глобите е, от нарушаване на законодателството за защита на конкуренцията, но има и други, като например е, е вноските за е, прекомерни емисии за нови, за нови е, пътни превозни средства по 771 статия от бюджет. След това 192 и 194 от договора за функционирането на Европейския съюз предвиждат мерки, които не са прилагани до сега. И те първо трябва да бъдат обосновани чрез формулирани политически цели, но биха могли също така да допринесат и за европейския бюджет, билото целево или не. И такива такси за, за услуги се, са нещо обичайно за националните бюджети и биха могли да се превърнат в елемент на съзнателна европейска политика за напред. Извинявам се, госпожи и господа, за продължителността на своето изказване, но известна оперативна информация, която достигна до мен, господин председател, ми даде да разбера, че вашата комисия ем, желае да встъпи отново в правата си на, на собственик е, и, и, и водач на, на нашия размисъл. и за това, господин председател, сметнах за необходимо да ви дам достатъчно материал за подобна инициатива. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Ето това са аплодисменти, които ще направят моите коментари излишни. Няма никакво съмнение, че това, което казахте тази сутрин, отговаря напълно на нашите очаквания, колкото и нетърпеливи да са те. Бюджетно единство – може и да добавим принципа на четивност на бюджета. Институция. Защо говоря за институция? Всъщност бюджет на общност, чието членове не могат да прочетат бюджета, то една такава институция би била крехка. Спешно е бюджета на Европейския съюз да бъде разбираем от европейския гражданин. Европейските граждани трябва да разберат, че Европейския съюз наистина има добавена стойност и тази добавена стойност се състои в европейските блага. Само тогава Европа ще може да говори на гражданите си. Бюджетно единство. Днес става въпрос за някакво съзвездие по-скоро трябва да предизвикваме големия взрив. Ако ми позволите, това е съзвездие в а, силно облачна нощ. Е, не се съмнявам, че светлината ще се появи. Безкрайно благодаря. Преди да дам думата на докладчика, може би Аля Ламасур, който е член на вашата група на високо равнище, може да изкаже някои съображения, коментари. Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Действително имам тази привилегия да съм от една страна заместник член в групата бюджет и член на групата на високо равнище. Искам просто да кажа тук, че той спазва чудесно мандата поверен на тази група и по този начин е, успява да убеди всички членове на тази група по метода и да намери консенсус и по метода и по целите. Три бележки и председателя Монти го казаха и всички членове на нашата група го знаят, но мисля, че трябва да се наблегне на това. Всичко, което се случи от две години насам, потвърждава това, което комисията по бюджета в парламента е казала и това беше и оправдало е, желанието за създаване на група за реформа на системата за собствените приходоисточници. Бюджетът и рамките, рамката му за 2014-2020 година, по която трябваше да се споразумеем, е напълно непригодна за новото положение. До такава степен, че, по мое мнение, и тук вече говоря като член на комисията, Въпросът е дали многогодишната финансова рамка продължава да е подходяща. Говорим за 7 години, обаче 6 месеца след началото на тези 7 години картината се променя тотално и непредвидените ситуации се появяват. Господин председател, и вие го казате, може би не съвсем изрично, дали бюджетът на Европейския съюз не трябва напълно да се промени, основите му да се променят. В такова положение се намираме, че, както го казахте, става въпрос за съзвездие от бюджети, които са междудържавни, които се въвеждат за финансиране на нови потребности и в общностния бюджет – когато имаме нужда да намерим някакви средства, за да финансираме плана Юнкер, преобразуването на Frontex в е, истинска агенция за контрол на външните граници, на финансиране на помощта за развитие на Африка в е, е, условия без въглероден вокис, подпомагаме това, което ние нарекохте общите блага и единствените елементи, които всъщност се считат за свещени в продължение на 7 години, това са бюджетните линии, които предварително са разпределени на държавите членки, т.е. 80% от бюджета. Т.е. не бива да се лъжем, просто няма общностен бюджет. Няма вече такъв. Така че е ясно, че идва един момент, в който трябва да се каже това. Нека да добавя, че излизането на Великобритания ще ни наложи да преразгледаме някои неща и ще започнем именно с а, а, с тяхната отстъпка. Оттам ще трябва да се почне и това наистина за нас е важен ъгъл, под който да почнем. Друга непряка последица от излизането е, че е много вероятно следващите месеци доста политически инициативи да бъдат стартирани за нови политики в рамките на настоящия бюджет, вероятно под е, юридическата форма на засиленото сътрудничество. Огромното изслушване, което направихме с нощи, показа, че министрите на финансите от еврозоната не гледат благоприятно, поне в този момент – на увеличаването на средствата на еврозоната, но ще има и други инициативи, вероятно в областта на отбраната и това ще е, ни накара да преразгледаме един механизъм като Атена, например. Сигурно ще се наложи да се питаме как точно ще се преразгледат средствата по ИТС и така нататък. Тоест, фактите ни налагат да преразгледаме общностния бюджет и поставянето под въпрос, вероятно, или преосмисленето на многогодишната финансова рамка. Спрямо националните парламенти, с които ще се срещнем в началото на септември. В настоящия контекст при евроскептицизъм, доста засилен във всички държави, единственият начин с който разполагаме, да заинтересуваме националните парламенти, е да им докажем, но трябва да дадем примери, трябва да дадем числа, да докажем, че ако се прилага субсидиарния принцип, едно евро, което се е, разходва на европейско равнище, позволява спестяване или поне не натоварва данъчното бреме на държавите членки и много често действително да се спестят пари на национално равнище. И заради това може да се надяваме наистина, че когато Европейския съюз се намесва, това позволява не да се отежнява данъчното бреме на гранина, а да се облегчи. Независимо как се преразпределят тези средства. Доста съм ядосан срещу е, Европейската комисия именно по този въпрос, защото вече от 18 месеца в рамките на групата на високо равнище или в комисията по бюджетите ние изискваме от комисаря да свърши работата или евентуално да даде на подизпълнение на мрежите на съдебните палати, национални или регионални, или на Сметната палата, но не сме видяли изобщо на ченки на тази работа. Ако не можем да докажем това, просто ще бъдем смазани от всички представители на националните парламенти, когато ще представим предложенията си. Последната ми бележка по тази среща именно с националните парламенти. Желателно е по този повод членовете на Европейския парламент да защитават европейска визия. Не всички имаме една и съща визия по това каква трябва да бъде европейската политика, но всички носим, това е именно политическата ни добавена стойност, всички сме носители на тази визия за европейски интерес. И в един момент, в който националните позиции на ръба на национализма се изразяват и ще се изразяват все по-силно по време на такива срещи, е абсолютно необходимо тази европейска визия да бъде защитена силно от онези, които представляват европейските институции. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. Господин Левандовски отсъства. Господин Допре, заповядайте. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да кажа до каква степен съм удовлетворен от е, чутото от господин Монти в настоящия контекст, който се характеризира по-скоро с скептицизъм, с оплаквания, с безпокойства, вашето послание ми се стори изключително положително. Отбелязах си с удоволствие факта, че вие е, се възползвате от кризата не за да вдигнете ръце, а напротив да повдигнете равнището на вашите амбиции. Така че радвам се, че ви чух да казвате, че от настоящия контекст с новите предизвикателства вие ще се насочите към амбициозна реформа на бюджета. Не само от приходната част, но също така и в политическата му част. Това, което ми се струва в сърцевината на вашата аргументация е, че бюджета трябва да бъде съсредоточен върху европейските блага, обществени блага. Мисля, че това е нашата революция на Коперник, от която имаме нужда. И това е свързано с това, което казахте. Едно от големите обществени блага всъщност не струва най-скъпо. Говорихте за единия пазар. Именно той позволява, вероятно, най-много печалби и позволява на Норвегия именно да плаща, защото се възползва от е, определена система. Това е първата пулка, която проистича от тези обществени блага. Втори пример ще дам. Втори мисля, че вие посочихте, че сигурността трябва също да бъде обществено европейско благо. Не говоря само за външната сигурност, но и за вътрешната. Вътрешната сигурност не е непременно въпрос на милиарди. Това е въпрос на интелигентност. Ако нашите разузнавателни служби си сътрудничат добре, ако има процедури, обратни на това, което виждаме в момента, когато може дадени служби да могат веднага да съобщат на другите, когато познават е, опасно лице или опасна ситуация, може би щяхме да е, избегнем положението с Абдеслам и с е, атентатите в Париж. Тази логика ми харесва. И все пак имам един въпрос по чутото. Дали тълкувам зле казаното от вас, ако кажа, че се опитвате да намерите приходи, които да бъдат пряко разпределени на определени политики. Или може би не съм разбрал. Може би мислите, че някои приходи, които се разпределят е, е, по определени теми, но те не са достатъчни и дали, за да продолете този проблем, се опитвате да намерите приходи специално разпределени за определени политики. Ви дадахте няколко примери. Този въпрос ми се струва интересен от бюджетна гледна точка. И последно, което също е въпросително за мен, сериозно значение отделихте във вашето изказване на конференцията на 7 и 8 септември с националните парламенти. Аз си правя заключението, че всъщност вие се опитвате да видите как, какво политическо пространство има, за да можем да вървим към повече е, собствени ресурси. Защото ми се струва, че с тях няма да говорите непременно за най-приемливите или за най-ефективните е, приходи, а просто да разберете дали ще има вето или по-скоро дали ще има приемане, за да можем да се ориентираме в тази посока в настоящия контекст. Това е, господин Монти, на този етап. Поздравления и това бяха и размислите ми. Благодаря. Председателят, благодаря. Трима души са поискали думата. Ще ви помоля да бъдете възможно най-кратки, защото в 11.30 ще трябва да приемем нашите колеги от комисията ЕКОН, за да говорим за възможните компромиси по измененията по доклада на Берес и Бьоге. Господин Денано, първо. Да, господин председател, благодаря. Аз също оценявам високо това изказване и надеждата, която се излъчва от това изказване. Оценявам и това понятие за обществените блага. Разбирам също, че трябва време, но си казвам, господин Монти, че днес е, нещата са спешни и след вашия доклад процедурите не приключват. И затова имам въпрос. След като доклада би трябвало да насърчи комисията да направи предложения, дали тези предложения от ваша гледна точка ще е, бъдат единодушни приети или ще трябва да е, се ограничат до еврозоната или само до някои държави, които да бъдат доброволки. Благодаря. Благодаря съвсем набързо. Господин Монти наистина ни вдъхна надежда, като обясни работата на групата на високо ниво. Но така или иначе, преди говорихме за амбицията при собствените ресурси, а сега говорим за тяхната неотложност – Имам чувството, че държавите членки гледат някакъв друг филм в сравнение с Европейския парламент. Ето и вчера ние имахме възможност да се срещнем с седем финансови министра, да разговаряме за бюджета на еврозоната. Не видяхме кой знае каква воля за напредък. Господин Ламасур също каза в енергийната политика, бежанците, отбраната, борбата с тероризма. Ние наистина имаме нужда да работим заедно. Не всичко, разбира се, са парите, но парите са много необходими и ние трябва да реформираме бюджета и собствените ресурси. Аз се притеснявам от решенията в съвета защото винаги се търси най-малкото общо кратно и се стига до далеч по-малко амбициозни решения. Надявам се, чрез групата на високо ниво да стигнем не до минималното, а до максималното, което ни сближава. Необходимо е собствените ресурси да се влеят в кошницата приходи, на Европейския съюз. Господин Благодаря, господин Льоти. Господин председател, благодаря. Господин Монти, изпомням си вашето присъствие тук преди година и половина. Тогава казахте, че трябва да се даде малко цвят на доклада и се радвам, че действително това сте направили от тогава и в крайна сметка окончателният доклад няма да бъде сив. С право казахте, че имате нужда от време, за да го направите. Впрочем, искам да ви поздравя за това, защото всички е, работни документи са налични. Е, вярно е, че всички граждани не са всички експерти, но подаването на тези е, документи е, в интернет наистина е чудесен пример за прозрачност. Някои от колегите казаха някои важни неща. Нека сега аз да се спра на това, което ни чака през септември, в момента в който ще бъде представен вашия доклад. Трябва в този момент да забравим техническите аспекти и всичко това, което е счетоводство и да се върнем на идеята за Европа. Европа, която се самореформира, Европа, която отново иска да инвестира, Европа, която иска да помогне на гражданите си. Не трябва просто да искаме от гражданите да обича Европа, а трябва да поискаме от Европа да заобича гражданите си. Това е във връзка с растежа, с безработицата на младежите, с бежанската криза, с управлението на бежанските потоци и така нататък и така нататък. Трябва да разберем, че тази реформа на бюджета ще позволи да се постигнат трайни отговори дългосрочно в Европейския съюз. Имам и въпрос, с който ще приключа. И той продължава е, казаното от е, колегите. Тук е, мога да говоря за приятелски матч. Тук играете у дома до някъде. Тук е лесно. Знаете, че всички тук сме тук, за да ви благодарим за работата ви. Наистина имаме положителен е, подход, положително отношение за това, което вие правите и сме готови да приемем вашето предложение. Но ето ми е въпроса. Какво е вашето усещане? Не е спрямо нас. Какво е вашето усещане в контекста на вашите отношения с комисията? Дали комисията има намерение наистина да направи законодателни инициативи, според вас комисията ще прояви ли смелост и особено спрямо съвета? Какви са вашите отношения с съвета и с различните държавни правителствени глави? Бих искал да чуя малко повече от вас по този въпрос. Благодаря. Е, мадам Uh, Yes, Жанни Риада. Два коментара, ако позволите. Смятам, че трябва да бъдем предпазливи по отношение на всяко предложение, което ще доведе до по-голямо бреме за гражданите. Гражданите така или иначе страдат от политиката на строги економии. Видяха ни как подпомогнахме банковия сектор. И е, е трудно да ги убедим как трябва да се даде повече на Европа, след като има такъв голям ръст на безработицата, има криза в млечния сектор, 500 милиона а, бяха отпуснати миналата година на производителите в моя регион, което беше стотинки в сравнение с истинските загуби. Наистина трудно ще бъде да прокараме тази идея сред гражданите. Според тях, Европа не работи за тях, а кризата се задълбочи още повече с излизането на Обединеното кралство. Нуждаем се от специални инструменти, които да бъдат като гарант. Липсата на прозрачност, липсата на отчетност са само малко от проблемите. Трудно ще преглътна тази идея гражданите – хората наистина не разбират какво е залегнало в бюджета. А сега тръгваме по пътя на собствените ресурси. Не трябва да се стига до допълнително осложняване. Нека да има равномерно разпределение на брутния национален доход, преди да предложим каквото и да е. Добре, Една малка бележка към вас, господин председател на групата на високо равнище. Вие казахте, че по същество бюджета на Европейския съюз е от една страна бюджет, за който ние отговаряме, но е също така консолидация на националните бюджети и бюджета на Европейския съюз и по повод конференцията на 7 и 8 септември, не можем ли да изпратим едно послание, което да каже следното. Установяването на, публичното щетоводство на бюджетите, на, на кредитите и на дебитите и на сертификацията на, на публичните е, бюджети е, да бъдат хармонизирани и дори да се осмеля да кажа стандартизирани, за да може четенето на тези документи наистина да бъде полезно, защото днес те са много хетерогенни. Така че този голям взрив, който ние желаем в съзвездието на бюджетите, да ни е, накара да правим смелост, за да минем към по-сериозна крачка напред. Господин председател, заповядайте. Благодаря ви много, господин председател. Бих искал да ви благодаря и да благодаря на всички изказали се членове, както и на всички за вниманието им. Принципите, за които споменавате, а именно разбираемостта и единството на бюджета, за мен са наистина ключови принципи и с последната ви бележка добавяте методически аспект – а именно да се хармонизират или поне да бъдат малко по-сравними националните бюджети и общностния бюджет, за да може разбирането на бюджета да включи изцяло публичните е, сметки в държавите членки и в е, Европейския съюз. Струва ми се важно да кажа, че именно това послание би могло да бъде най-важното послание, проистичащо от е, конференцията през септември. Бих искал да благодаря сърдечно на председателя Ламасур, който е малко повече от член на групата на високо равнище. Защото и за групата, и за мен, с неговия сериозен опит, с ясната си мисъл, той е вдъхновител. За нас неговото участие е забележително. И мисля, че присъствието му, както и това на останалите е, посочени от Европейския парламент членове в нашата група, осигурява едно единение на мисълта между парламента и групата. И това е с особено значение, според мен. Няма да се връщам на казаното от господин Ламасур, защото наистина сме на една вълна. но действително последиците от е, излизането на Обединеното кралство върху бюджетните е, разисквания биха могли да бъдат е, със значителни отражения. Той разви тази логика, след като няма Обединено кралство, няма да има и отстъпка. Не знам дали ще бъде толкова просто, но има наистина логика за това твърдение. Like uh, to mention uh, uh, in relation to това, което бих искала да кажа във връзка с всички въпроси, които ми бяха зададени, а именно къде се намираме на политическата сцена, какво е усещането ни относно политическия тон на институциите, които са и наши събеседници, бих искал да кажа. I want here to um, бих искал да кажа. че ни притеснява единствено едно. Тази група беше създадена и аз бях посочен за нейн председател, защото и трите институции желаяха да чуят истината от нас а всички знаем колко е трудно да се намери истината. Желахте да чуете версия, която да е най-близка до истината. И трите институции ме помолиха да се взема с задачата. Когато бях комисар, никога не съм се колебал да използвам в цялата и сила мощта на Европейската комисия. Смятам, че само когато изцяло използваме правомощията на институциите, ще помогнем на Европа да спечели гражданите. Не съм убеден доколко самобичуването ще ни помогне, Не знаем е, в какво точно политическо пространство трябва да се впишем. Извинявам се, зная, че имате е, следващата точка от дневния ред. Ще се опитам да приключа бързо, но това, което искам да кажа е, че не знаем колко политическо пространство ни остава. Смятаме обаче, че е част от нашата задача да се опитаме максимално да разширим това политическо пространство. Така че по наше мнение е необходимо да се стигне а, до там, не да се установи колко е точно политическото пространство в ръцете на парламентите. И именно това е целта на конференцията да накараме хората да помислят върху фактите и така постепенно да разширят наличното политическо пространство. Съжалявам, че не мога да навляза в по-голяма дълбочина по въпросите, които ми бяха зададени. Те наистина са изключително интересни. Аз ви донесох надежда и радост. И ви благодаря за вниманието и за доверието. Председателят. Благодаря на господин Монти. Ето така мисля, че можем вече да излезем спокойно във вакансия и да се подготвим за е, градивен нов работен сезон за Европа. И така, очакваме Биг Банг в съзвездието.